Добър ден на всички. Започваме заседанието. Изчаках няколко минути с надеждата, че ще дойдат малко повече докладчици в сянка, преди да дам думата на докладчика. Сега имаме вече приемлив брой членове в залата. На точка 16 сме доклада на Елиса Ферейра относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор. Вече сме обсъждали този доклад, сега ще разгледаме измененията. Елиса има думата. much, Sharon. Um... Благодаря, Шаран. 247 изменения и още 12 от е, комисията Юри. Каква е общата ми оценка за тези изменения? Като цяло, те демонстрират доста конструктивен характер и са от полза за текста, който аз съм написала. Това е общия ми коментар. Сега в по-големи подробности. Нека да ви представя философията на нашето предложение. В настоящата ситуация Европейския парламент трябва да изпрати категорично послание за укрепване на европейското измерение на въпроса и за да попречи на разрушаването на вътрешния пазар, е, е, на заличаването на постигнатия напредък е, чрез пренебрегването на добрите решения, които вече са предприяти, трябва да сме много внимателни по Когато има криза, не можем да имаме просто инжекции на капитал в банките. Трябва да има система за гарантиране на активите без покритие. Какво предлагаме? Целта е да се улесни организираната ликвидация на банките или трансформацията, за да избегнем ефекта на доминото в системата. Не искаме проблема на една банка да бъде прехвърлен върху останалите банки в системите, така че искаме да се създаде един фонд за справяне с кризата и да внесем една последователност при предприеманите мерки, защото не можем да наложим на банките твърде големи изисквания по отношение на банките с системно значение, в които има голям системен риск, трябва да има голяма доза координация. Те трябва да получат специално внимание. Това са едни от основните принципи, които представяме на вашето внимание. Тези принципи до голяма степен бях залегнали е в доклада за Европейския банков орган, който беше съставен от колегата Гарсия Маргарио. Той ще вземе думата. В този ключов период посланието на Европейския парламент трябва да е категорично и амбициозно. От тук нататък ще започнем процеса на преговори. В този процес е, няма да постигнем всичко, което искаме, но трябва ясно да демонстрираме, че имаме ясни цели и амбиции и те са укрепване на европейското измерение на въпроса. Е, не искаме да се окупаваме и да защитаваме на всяка цена своята позиция. Но трябва да демонстрираме своята амбиция. Много от внесените изменения нямат никаква логика. Ако погледнем между партийното споразумение по доклада Гарсия Маргайо, искам да кажа, че имаме консенсус по доклада за Европейския банков орган то и тук трябва да имаме последователност, защото не може да сме като орела, рака и штуката. Не можем да имаме една позиция по един доклад и съвсем друга позиция по друг доклад. Не можем да раздробяваме нещата. По отношение на доклада Гарсия Маргайо, се обсъдиха някои неща, пет принципа, е, лансирахме на първо място кои банки са с системно значение. Ще използвам английската терминология, за да няма е, недоразумение. Тези банки ще бъдат включени в а, е, една система. За да бъде една банка с системно значение, тя трябва да работи в трансграничен мащаб. Това са много големи банки или банки с а, много различни предлагани услуги или банки, в които има банки, между които има взаимна обвързаност. С други думи, банки, които могат да породят риск в системата. Това са банки, които трябва да следим по-отблизо. Те трябва да получат приоритет. Второто решение по силата на доклада Гарсия Маргарио и преговорите проведени по него – казва, че трябва да дадем на Европейския банков орган по-добри и по-големи правомощия. Говорим за колегиум от надзорници, които ще работят трансграничен план и ще отнето на кризите, ако такива възникнат. Европейския банков орган трябва да стане ръководния орган по отношение на трансграничните банки са системно значение. Взехме решение и за създаването на Европейски фонд за финансова стабилност. То е различен от фондовете за гарантиране на влоговете. В началото този фонд ще се финансира от банките с системно значение. в зависимост от рисковете, които те създават за системата. Ако една банка е със системно значение, но операциите и са е, ниско рискови, тя ще заплаща много по-малко за този фонд, отколкото другите банкове, банки. И освен това, накрая ще създадем и звено за решаване на проблемите на банките. Това ще е нещо като специална група в рамките на Европейския банков орган. той ще предприема, това звено ще предприема необходимите действия, ако има банка, която изпадне в беда. Това бяха споразуменията, които постигнахме, когато водихме преговорите по доклада за Европейския банков орган. Всички ние аз и докладчиците в Сянка в срещите, които проведохме, стигнахме до заключението, че посланието на парламента трябва да е по-категорично. Трябва да имаме по-твърда позиция. Много от внесените изменения ще трябва да отпаднат измененията към моя доклад, защото просто вече не са уместни, както отпаднаха и много изменения по доклада Гарсия Маргайо. Значи в крайна сметка 200 около, от около тези 247 изменения ще бъдат покрити от така наречения междупартиен компромис. Ще имаме цялостен компромис. Какво ще стане с другите изменения? Има няколко типа такива. Първото а, което мога да кажа за, за първия тип изменения са изменения, които са част от националната логика на нещата и не отговорят на нашите усилия. Има изменения, които внасят технически подобрения и подобрения в понятията. Много от тези изменения са интересни. Искам да направя някои коментари, например по измененията на госпожа Суинбърн. Тя се опитва да приравни позицията на Европа с националната позиция. А, международната позиция, извинете. Да се надяваме, че всички международни инициативи в тази връзка ще навлязат в достатъчно големи подробности, така че да можем да ги приемем на европейско ниво. Не можем да чакаме приемането на международната рамка и тогава да правим европейски разпоредби. Има други изменения, които се опитат, опитват да внесат твърде големи подробности. По отношение на инструментариума, не съм против тях по принцип, но те нарушават равновесието в доклада. Този доклад трябва да изпрати и политическо послание и трябва да има равно ниво на задълбочаване в целия доклад. Ако имаме твърде големи подробности, ще отслабим посланието, което се опитваме да изпратим. Ще се опитам да внеса там. Има още едно-две изменения, които се опитват да внесат яснота. Шарам Болс внесе няколко такива изменения. Надявам се, че принципно те ще могат да бъдат одобрени. Има изменения на Силви, на Уле Шмидт и на Свен Гиголд, които внасят сериозни подобрения в документа по отношение на измененията на други колеги, Данута Хюбнер, например. Мога да кажа, че те също са добри. Мисля си, че би трябвало да можем да изчистим нещата. Работя с предварителни компромиси, като се опитвам да включа голяма част от измененията, които са внесени. Мисля, че можем да стигнем до компромис, възоснова на предишния постигнат компромис в една малка работна група можем да поработим по 10-12 компромисни изменения. Някои от тях не могат да бъдат включени, защото са против основния дух на документа или защото навлизат в твърде големи подробности. Противопоставят се на основното ни послание – Знам, че има преговори в момента в рамките на тристранния диалог. Господин Гарсия Маргайо участва в тях. Знам, че има развитие по темата. Комисията действа. Но от политическа гледна точка парламента трябва да има категорична, солидна позиция. Така ще имаме и е, по-стабилна е, позиция в рамките на преговорите. Би трябвало да сме единни. Както вече ви казах, имам предварителен текст за компромисите и ще го изчистя по-нататък. Господин Карас, искате ли да се изкажете? Драги приятели, аз замествам докладчика в Сянк Данута Хюбнер. докладчикът в сянка на НП и аз е, имаме съмнение за предложената разлика между, системни, между банки с системно и несистемно значение. Това е, е, това е проблем от началото на работата по доклада. Мисля, че има разлика между банки с системно и несистемно значение, но е, акцента върху тази разлика може да създаде проблеми. Въвеждането на количествени критерии крайна сметка ще се окаже произволен процес. Освен това, забелязахме в кризата, че кризите, за които се смята, че имат несистемно значение, имат системно значение и трябваше да бъдат спасявани. От друга страна, обозначаването на някакъв ограничен брой банки, като банки с системно значение, би създало впечатлението, че те са толкова важни, че каквото и да се случи, ще бъдат спанени. То те ще имат значително конкурентно предимство пред всички останали банки. Ако това е така, може да се окаже, че няма да успеем да се освободим от синдрома твърде големи, за да бъдат оставени да се провалят или моралната опасност. Трябва да има едни и същи критерии към всички европейски банки, както национални, така и транснационални. Въпросите бяха обсъдени обстойно и се надяваме, че се движим в една посока. Данута Хюбнер също така би искала да каже, че е, има потребност от по-нататъчно обмислене на изменение 121. То допълва минималните намеси, така че да може да се контролира процеса на трансфера между групите. Много често главното, главно, седалището на дадена фирма в случай на неплатежоспособност, средствата не могат да се използват за да влияят кредиторите е, на филиалите. Кредиторите имат по-добра защита в, в седалището, в банката майка, отколкото в филиалите. Това не позволява да се оптимизират позициите и равното третиране на всички вложители. Надявам се, че ще се установи механизъм за справедливо разпределение на разходите. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз съм малко разочарована, че целият международен аспект не се отчита в текста. Може би някои от коментарите за, от Г20 ще бъдат отразени. На мен ми е малко трудно да оценя разликата между трансграничните банки и другите. Много трансграничните банки са трансгранични с филиали не в Европейския съюз, а в други части на света. Така че един механизъм, който обръща внимание само на трансграничните банки с филиали в Европа, означава да се обръща внимание само на опашката, а не на цялото куче. И трябва да обърнем внимание на големи участници, чието седалища не са в Европа. Така че трябва да, и, да отчитаме различието между двата вида организации. Трябва да се обхванат всички организации, особено тези, които имат филиали в Европа, а също така европейски банки с филиали в САЩ, тази и другаде. Така че аз не съм убедена, че е направена оценка за географското разпространение на големите банки с системно значение Предполагам, че много от тях имат сериозни експозиции в други пазари. Не става дума само за европейски дейности. Най-големите европейски банки, като Deutsche Bank, имат, Deutsche Bank имат много служители извън Европа, така че кое е банка с, с не системно значение? Какви са те? Европейски, азиатски, австралийски? Малко ми е странно, това разделяне на банките. Lehman Brothers не беше трансгранична европейска банка в този контекст, но тя оказа сериозно въздействие върху Европа, както и навсякъде другаде. Така че в глобалния свят ние трябва да отчетем глобалния аспект на, на този инструментариум. Мнозина в Англия биха казали, че Northern Rock не е банка със системно значение и не е трансгранична. Трябва обаче да кажа, че ако тя подлежи, ако тя че тя е била разглеждана като банка със системно значение от правителството. Така че може би трябва да изберем някакви други критерии. Дефиницията, предложена от госпожа Хюбнер, ми допада. Що се отнася до прехвърлянето на активи между групите, мисля, че имаше а, значително изтичане от капитали от различни филиали и групи в Европа към техните седалища. Това беше не само вътре в Европа, а и в глобален мащаб. Активите бяха изтеглени от филиалите и тогава, когато има големи филиали в Европа, те трябва да подлежат на същите критерии, свързани с ограниченията върху прехвърлянето на активите. Така че аз разбирам защо смятате, че ние. Разбирам защо не сте за международния подход, но докато нямаме критерии, за това кои банки са общо европейски, а кои са а, глобални, а, би трябвало да внимаваме. На мен лично ми е трудно да правя разграничение между тях, така че бих искала някой да направи това разграничение. А, разбира се, темата е огромна и изказвам признание, изразявам признание за направеното от докладчик. Олиш Мет има думата. Благодаря. Поздравления за Елиза Ферейра. Отличен доклад. Много усилия сте положили. опитвате се да постигнете консенсус, може и да успеете в крайна сметка. Никога не знаем какво ще стане. Може да си променим мнението в последната минута. Надявам се, че това няма да стане определенето на трансгранични банки или на банки с системно значение е нещо много различно. Както каза колегата, тази задача е невъзможна. Трябва да се откажем от нея. Това не е и наше задължение. Какво трябва да направим в а, настоящата ситуация? Трябва да се опитаме да дадем някакъв отговор на този труден въпрос. Аз предлагам да дадем едно определение, което просто да казва трансгранична банка. Някой може да каже това са 700 банки. Аз бих казал 44 или 50. Не е уместно да се казва, че тази банка е банка с е, системно значение, пък е, друга не е. Защото всяка банка, която предварително сме отхвърлили, може да се окаже с системно значение докладчика предлага трансграничен контрол върху банките и предлага тези банки с системно значение да са банките, които са трансгранични. Можем да приемем това. По отношение на фонда за финансова стабилност или както и е, да се нарича той. Смятам, че идеята е добра. Някой от нас знам, че не харесват фондовете. Един ефективно управляван фонд може да се окаже много по-лезен. Предложението на комисията е нещо по средата. Можем да го подкрепим. В а, някои страни има фондове, смятам, че може да имаме европейски фонд. По отношение на звеното за решаване на проблемите на банките, това е още един голям проблем. Аз съм предложил това звено да бъде независимо, да не е свързано с Европейския банков орган, защото това ще е много полезно. Иначе може да има проблеми с зависимостта Моето предложение смятам, че е уместно. Не знам до къде ще стигнем. По отношение на инструментариум. Оставам с впечатлението, че госпожа Ферейра смята, че има твърде големи подробности в някои изменения – Според мен в инструментариума трябва да се включат малко повече средства от предложените. Можем да приемем според мен някои допълнителни изменения, свързани с този инструментариум. Искам да поговоря и за активите в рамките на банковата група. Няколко изменения целят едно и също нещо, така че може би ще стигнем до широк консенсус. Госпожо председател, трябва да кажа, че Лиза Ферейра е свършила отлична работа и мисля, че можем да стигнем до консенсус, само че досието е изключително сложно. Някои от нас а, са сериозно свързани с онова, което се случва в а, собствените ни държави и предложенията, които правим, са основани на опита, който имаме в национален мащаб. Това може да не е съвсем уместно, но някои от нас вече са научили, че за да се предотврати една криза в котията с инструменти, трябва да имаме доста различни инструменти. Това трябва да се обсъди и на европейско ниво. Благодаря. Благодаря. Не виждам други докладчици в сянка. Преминаваме. Прекъсва председателката. Няма микрофон. Вие сте докладчик в сянка. Добре, имате думата. Всички осъзнаваме значението на този доклад. Необходимо е да се осигури максимално добра регламентация за банките в интерес на економиката, гражданите и да накоплаците. Поздравявам на госпожа Ферейра. Докладът ти е много добра отправна точка и база за по-нататъчна работа. От името на зелените бихме искали да се задълбочи работата въз основа на два принципа. Първо, Европейския фонд или националните координирани фондове не бива да се възприемат като предназначени за гаранти... защита на банките срещу риск от фалит. Нищо не казва, никой не казва, че тези фондове са достатъчни. Предвиждането на такава гаранция, освен всичко друго, ще създаде впечатление, че банките могат да предприемат всички възможни рискове. За да се сили регламентацията на банковия сектор, не можем да предприемаме такива действия. Вторият принцип проистича от първия. Това е като на... оказваме натиск върху съвета и комисията да предприемат максимално а, храбри мерки. Най-напред намесата на надзорните органи трябва да бъде предварително дефинирана по задължителен начин. Тук включва а, правилата свързани с интервенциите, но също така разпределянето на задълженията и разходите. Това разпределение е особено важно за банки със системно значение, които имат филиали в различни страни. Това е въпрос, който не бива да се решава прибързано трябва да се регламентира риска от фалит. Целта на доклада не е да създаде фонд, но този фонд да се използва колкото може по-малко. Това може да стане, като се предвиди механизъм, който съществува в рамките на други институции, система на партньорска проверка върху банковите органи и това да бъде под формата на самооценка. Тази система съществува в съвета на Европа, за да се оцени борбата срещу корупцията и възприята и от Русия, също и в рамките на ОИСР, за да се оценит мерките за борба срещу корупцията. Механизмът е възприят от всички държави членки на ОИСР възприета и от Китай. Това не е механизъм, който не е изпробван и ако може да се използва за корупцията, той може да се използва и за а, целите на предотвратяване на банкови фалити. Идеята за самооценка е изключително важна, защото дава възможност да се определи рамката, в която да се разпростира на банковият орган в една страна. И така тази оценка е много солидна основа. Този непрекъснат диалог между различните органи има, ще има за цел да сведе до минимум риска така че никой да не забравя своите отговорности и никога повече да не се върнем към подхода лесефер. Знаете, че сривът на банковата система в Ирландия, в Исландия, в Исландия извинете, оказа въздействие и върху държави членки на Европейски съюз. Този срив се дължи на липсата на контрол. Този срив има... Цената на този срив е 3,8 в Великобритания, 3 милиарда в Европейска централна банка и, и други. Ако имаше партньорска проверка, това може би нямаше да се случи. Ако механизмите, които предлагаме, бъдат приложени на практика, няма съмнение, че много колосални грешки ще бъдат изменени. Накрая, за да не се предприемат несъразмерни рискове, смятам, че могат да се използват няколко инструмента. Първо, надзорните органи трябва да могат да ограничават изтичането на печалби и активи, така че да не се налага данокоплаците да спасяват банките. Много е важно данъците върху банките, които дават възможност да се финансират фондовете, да се прилагат спрямо всички банки в Европа и процентите да се за да зависят от няколко критерия, за да се намали риск, свързан с ликвидността и с краткосрочните действия. Възоснова на тези мерки ние ще можем да осигурим на банковия сектор неговата присъща роля, именно да финансира реалния сектор и да се сведат до минимум щетите, които се нанасят на економиката като цяло. Благодаря. Благодаря. Ще прочета списъка. Знам, че всички искат да, да се изкажат и чакат нетърпение. Ако някой друг иска да се изкаже, господин Фео. Накрая ще дам думата и на докладчика. Аз трети има думата. Благодаря, госпожо председател. След изказването на докладчик в Сянка и колегите мога да бъда пределно кратка, но искам да кажа няколко думи за измененията, които внесах. Също така и да подчертая някои по-общи въпроси по време на дискусията миналия път. Аз подчертах, и Много се радвам, че чух някои колеги да кажат това, че е много важен въпроса за прехвърлянето на активите в рамките на една група. Не е възможно активите се иземват от банката майка в период на криза и клиентите на тези филиали остават с празни ръце при фалит. Различни изменения имат за цел да коригират този проблем. Аз давам пълната си подкрепа на тази идея. Активите на филиалите трябва да бъдат защитени. И мисля, че в нашата комисия има широка подкрепа за тази идея. Сега структурата на разрешаването на кризата, аз смятам, че запазването в рамките на Европейския банков орган, който ще създаде, ще бъде свързан с трудности. Ето защо аз предложих да се създаде една независима структура, която ще бъде много по-ефективна и която няма да страда от конфликт на интерес. Този фонд ще се захранва от финансовите е, такси, предложени от е, комисията. Ние обсъдихме вече този въпрос. Според мен ще сигури последователност и се надявам, че това предложение ще получи подкрепа. Последното, което искам да предложа, макар че не съм внесла изменения в тази насока, подкрепям измененията, които поставят под съмнение разликата между банките с системен, а, системно значение и банките без системно значение. Както беше обосновано от нашия докладчик в Сянка, това разграничение се основава на благородни мисли, но, както знаете, пътят към Ада е усеян с добри намерения. На практика това няма да проработи. Както някои колеги вече казаха, и както е предложено в някои изменения, нашата английска колега каза, че не бива да гледаме само опашката на кучето, без да обръщаме внимание на цялото куче. не бива да се прави разграничение между банки с системно значение и такива без системно значение. Бяха изтъкнати много доводи в полза на тази теза и мисля, че това становище ще получи подкрепа на мнозинството колеги в нашата комисия. Надявам се, че чрез компромисно изменение ще успеем да постигнем удовлетворителна формулировка. Благодаря. Благодаря, господин Пулман. Имам един въпрос към приятелите от е, НП, защото аз просто не разбирам вашата позиция не я разбирам, поне във връзка с останалите нормативни актове, които съществуват и се обсъждат в Европейския парламент, но може би е, това е лично мой проблем. Позицията може би е доста сложна, за да не мога аз интелектуално да се справя с нея. Моля ви за помощ. До сега си мислех следното. Мислех си, че в е, дискусията, която се води в тази комисия, се е формирало следното становище. Ако разгледаме банковия сектор и сектора на банковите институти, мисля, че всички сме стигнали до убеждението, че е, подходът One Size Fit Falls е погрешен, тъй като ние имаме работа с различни субекти, които изпълняват различни функции в финансовата система и които, между другото, носят и различни рискове, това от една страна. И е, тези пък, които са локални, местни субекти или регионални субекти и са само такива, те имат е, е, доста стабилни функции по отношение на обслужването на малки и средни предприятия, така че ние непрекъснато да не ги натоварваме с регулативи и да им утежняваме работата. Вместо това, ние могли, бихме могли да концентрираме нашите европейски инициативи върху онези, които пораждат риск за цялата финансова система, поради което те са източники на системни рискове. Аз мисля, че тази разлика в подхода беше решаваща по отношение на компромиса, който беше намерен тук по отношение на Европейския банков надзор. Господин Магалио дефинира всичко това, а то беше отговор на въпроса на Кейс Уинборн. Това а, искахте да попитате и вие, когато а, казахте а, кой ще прави разликата между системни и несистемни. Релевантни за системата са само институциите в Европа или тук трябва да се включат и трансатлантическите институции. Всичко е съвсем коректно от моя гледна точка, но въпросът има вече методичен отговор. В доклада на Магалио се посочва, че това не трябва да се прави предварително с изготвяне на списък на институции, а процедурно чрез Европейският е, рисков е, орган, защото е, този орган наблюдава всъщност пазарните рискове. И всичко това е записано в решенията на тази диску... комисия. Колега Карас, по отношение на а, директивата за собствения капитал, дискусията се проведе точно по този начин, а вече при а, собствения капитал трябва да се прави разлика дали има субект, който предоставя кредит на малки и средни предприятия, където връзката между клиент и кредитодател е пряка и се вижда какви са проблемите на клиента, или става дума за инвестмент бенкинг, което е нещо доста по-абстрактно и е, доста по- неперсонализирано. И тук трябва да се прави разлика между абстрактния риск, който трудно може да се контролира, и останалите преки рискове, защото тези абстрактни рискове, върху тях надзорът е по-сложен. И сега, скъпи колеги, от НП се, се посочват точно обратните аргументи. И когато колегата Елиза Ферера посочва всичко това, което е постигнато в рамките рамките на продължителни дискусии и е, нормативни актове е, е съвсем правилно. Тя аргументира много правилно, че ние не можем да излезем пред обществеността с 14 различни подходи. Вие обръщате всичко това и казвате, с нас ще ни хрумна нещо друго. Ние просто нямаме повече желание да слушаме такива противоречиви аргументи. Искаме да се върнем към един единен подход и Европейската комисия трябва да се погрижи същевременно за всички рискове, защото те са еднакво опасни. Всички, според мен това обаче е политически погрешна позиция. Мисля, че тук е, са необходими повече пояснения, защото иначе се въртим в омагясен кръг. Гунър Хакмак, Благодаря. Не съм сигурен дали мога да дам отговор на този въпрос, защото не разбрах точно за какво говореше колегата искам да кажа, че аз предпочитам да се каже трансгранични банки и да се даде такова определение, отколкото да се говори за банки с системно значение. Сега, системен риск, банка с системно значение, това са модерни понятия. Всички знаят за какво става въпрос, докато не дойде време да се обяснява какво точно е това. А нещата са малко по-сложни. Исландските банки, например, те банки със системно значение ли са? Аз не смятам, че те са такива, само защото работят трансграничен мащаб, но могат да действат в рамка, която да представлява проблем от системна гледна точка. Има риск от това да се определят някои банки като банки със системно значение, защото по този начин се увеличава самия системен риск. Като се даде такова определение, се казва, че тази банка никога няма да пропадне и самата такава банка ще е готова да поема повече рискове, защото ще знае, че никой няма да остави да се провели. В Европа и в САЩ Проблема е, че никой няма да остави една банка с голям мащаб да се провали просто е така. Затова аз предпочитам да се говори за трансгранични банки. Големия проблем, който имахме по време на последната криза във връзка с банките, беше не проблема с платежоспособността, а с ликвидността на банките. Освен това, Проблема беше, че поради съответното законодателство банките трябваше да продават активи и когато цените на активите започнаха да падат, се стигна до сериозен проблем. Не можем да дадем ясно определение на банка със системно значение и никога няма да можем да го направим, защото нещата се променят. Едно допълнение към казаното от господин Шмидт и фондовете. Той каза, че някои хора не харесват много фондовете. Аз малко се колебая дали всеки проблем, пред който сме изправени, трябва да се разрешава чрез фонд. Скоро ще имаме фонд за всяко едно нещо и ще станем нещо като фондовете на Европа. Ще станем съюза на фондовете Искам да ви съобщя една голяма тайна. Ще имаме и бъдещи кризи, ще имаме е, стабилен е, економически растеж. Ако е, създадем е, система от е, фондове, е, едва ли ще е, се справим задължително с всички рискове. Казвам това, за да осложня живота на господин Шмидт. Вики Форд. to follow that. Е, все още се чудя дали да не направя вноска в фонда на Гунар Хокмарк, за да го задържим тук при нас. Е, сега, благодаря за това, че обсъждаме въпроса за фондовете от самото начало. В моята страна, поради фондовете за гарантиране на влоговете а, и тяхната регулация, хората а, оттеглят а, средствата си от банките теглят своите влогове и ги слагат в много по-рискови схеми, защото смятат, че предишната институция просто ще фалира. Проблема е сериозен, когато държавата е готова да поеме рисковете, независимо дали става въпрос за рискове по влоговете или на банките като цяло. Трябва да защитим вложителите и не трябва да забравяме, че моралният риск сам по себе си може да доведе до по-голяма риск в системата. Вие говорите за добавяне на повече елементи в инструментариума. Като погледна измененията, виждам, че самия Уле предлага много неща да се добавят в котията с инструментите. Чуде се дали да не включим наистина малко повече инструменти, защото никога не знаем какво ще изникне. Харесвам ми вашето предложение, според което регулатора може да каже на банките променете модела си на действие, модела на услугите, които предлагат, за да преминем към модел, който не е толкова рискован. Шаран също говори за преобразуването на дълга в капитал и не само за това. Може да имаме и друг вид преобразуване по отношение на възможността на регулатора да контролира трансферите в рамките на групата, трансферите на активи. Астрид Лулен говори за това – мисля си, че би трябвало да могат да се оттеглят и да се връщат а, трансфери, ако те са направени преди да фалира банката, от, отпратени са в филиал. По отношение на звеното за решаване на проблемите, не знам дали то може да наложи а, трансфер в рамките на групата или да го възприема. Аз ще отидем твърде далеч. Имаме понякога независими филиали, които разполагат с солиден капитал те се изолират от кризата чрез използването на съответния бизнес модел. Не можем да третираме всички по един и същи начин. Не можем да кажем, че с един замах ще решим проблема с филиалите, защото има големи банки, които разполагат с индивидуални и самостоятелни филиали, които са доста устойчиви. По отношение на банките с системно значение, напълно съм съгласна с казаното от НП. Ако ще определяме банки с системно значение, определено ще пропуснем някои банки, които биха могли да създадат бъдещи проблеми. Аз не смятам, че и трансграничният характер на банките е достатъчен. Ако погледнем моята държава членка и други държави членки, ще видим, че е, сме станали свидетели на фалити на малки местни банки. В някои държави членки голям брой малки банки могат да фалират, ако няма необходимата регулация и самия фалит на толкова банки може да се превърне в системен риск. Така че термина банки със системно значение не е достатъчен. Трансграничните банки е, като термин също не са достатъчни, така че трябва да имаме просто някакъв начин за регулиране на е, системния риск в сектора. Благодаря. Obrigado. Ще бъда много крата, госпожо председател. Искам да поздравя нашия докладчик за много сериозната работа, която е извършила. Не искам да навлизам твърде надълбоко в дебата и в терминологичните различия между банки с системно значение, банки без системно значение и така нататък. Всъщност ние тук обсъждаме въпроси с евентуални законодателни последици. Е, това означава, че ние трябва да унифицираме терминологията. чрез унифицирането на терминологията ние ще можем да постигнем и унифициране на философията. Сега искам да привлека вниманието ви към един въпрос, който е свързан с ранната намеса на английски Early Intervention – това е свързано с публикуването на информация за намесата. Има някои банки се притесняват именно от този елемент. Те смятат, че не бива да се предоставя публична информация за това, че надзорният орган се намеса. Е, те се притесняват от евентуалните пазарни последици, свързани с е, загубата на доверие и така нататък. Искам да привлека вниманието на докладчика към този въпрос, за да няма никакви съмнения. Силви има думата. Благодаря, госпожо председател. Позволявам си да поискам думата най-напред, за да благодаря на Лиза за извършната от нея работа. Мисля, че на този етап трябва да си признаем, че търсим подходящи концепции и понятия. Това, което Лудо изрази като притеснение е съвсем легитимно. Съгласна съм с Вики, което се случва рядко. Вярно е, че двата критерия за това дали една банка е системно значение или трансгранично са, не, са недостатъчни. В надзорния подход се опитахме да съчетаем двете понятия. Има достатъчни основания на вътрешния пазар. Разбира се, размерът е само една, един от критериите, които определят системното значение на една банка, но както каза Вики, има малки местни банки или продуктите управлявани от дадени а, организации, а, които не се подават лесно на а, тези критерии. Хубаво е да успеем да обхванем всички явления без идеологически предразсъдъци и също така да се осигури равномерно разпределение на риска. Второ, на новият конкретен орган, а именно Комитета за системен риск, трябва да има възможност да разработи критерии за системен риск. Ами затова е създаден. Той е създаден, защото се прецени, че до сега не се е работило достатъчно върху критериите, които дават възможност да се идентифицира сериозен риск. Ето сега трябва да вдъхнем живот на а, органите, които сме създали. Не става дума за монопол върху дефинирането на системния риск, но така или иначе това е полезен инструмент. В тази комисия това всъщност съответства на логиката на пакета за надзора Съжалявам, че господин Улман чак сега дойде, защото именно заради него взех думата. Сега, аз съм последният оратор, с изключение на докладчика. Искам да кажа няколко неща. Аз се опитах да разгледам въпроса за, за въпроса за системно значение и трансграничен и каз, в изменението си казах системно значение и трансграничен характер. Може би това не е достатъчно но това беше защото отчитам факта, че ефектът на Лиман Брадърс се усеща дори в страната, в която на е него седалище. Има случаи, в които някои организации са със системно значение, но, но всъщност те са, а, са трансгранични. В единния пазар не бива да има е, единен режим за несъстоятелност в е, финансовите услуги, финансовите институции е, имат, когато фалират, имат катастрофален ефект. Сега аз не, об не обичам европейския, не обичам идеята за фондовете, но в този случай става дума за един относително малък фонд, който ще се използва, за да се постигне процедурно решение или процедурно разграничение и отделяне на това, което трябва да се запази като платежните системи и да се допусне а, срив на неща, които няма да окажат толкова катастрофални последици. Не става дума за спасяване, не става дума за огромни суми, различно от схемите за гарантиране на вложенията и не е свързано с толкова сериозен морален риск. Както казах, не представлява спасяване Всъщност целта е да се приключи процедура и възможно е да има санкции или погасявания капитала за непредвидени обстоятелства. Това са все фактори, които ще се намесят, така че не представлява спасяване на банките. Това е също така средство за постигане, за постигане на а, онова, което е предвидено в Solvency 2. надзорните органи а, могат да кажат, този капитал е полски, но ако поискат да се, средствата да се прехвърлят в друга страна, в Обединеното кралство и имаше трансатлантически вариант на това явление. Така че поне в Европейския съюз ни трябва един инструмент, който да позволява разпределение на средството, на средствата между унези, на които принадлежат възоснова на справедливи правила. Разбира се, решенията не са произволни трябва да са свързани с идеята за ясно определени критерии. Това трябва да стане предварително. Надзорните органи би трябвало да дадат одобрение за предварителното решение. Необходимо е това предварително решение да бъде съгласувано с фонда. И това справедливо разпределение не е разпределяне на тежестите. Не бива да използваме израза burden sharing или разпределение на тежестите. Държавите членки може, е, имат желание да се подпомагат една друга. Това е фонд, който ще се използва в съответствие с предварително определени правила. Така че това не е разпределение на тежестта в а, обичайния смисъл на думата. Надзорните органи трябва надзорните органи, разбира се, ще участват в формулирането на предварителното решение. И за това заедно с банковият орган трябва да се предвиди банките и надзорния орган да са запознати с процедурите, свързани с несъстоятелността. Режима за разрешаване на банкови кризи трябва да се осъществява от, от определено звено в банковия орган. Банковият орган би трябвало да има експертни познания по несъстоятелността. И накрая Казах, че фонда ще бъде ограничен, малък. Предложението на комисария Бърние е подобно. Фонда, предложен от него, би бил в размер на 50-70 милиарда за целия Европейски съюз. И в Financial Times се каза, че това би било, това би означавало милиард на година от банковия налог. Това означава, че няма да се отнемат големи количества от други налози. Съвсем не искам да кажа, че трябва да се вземат от премиите, Другият аргумент срещу предложението на Мишел Бърния е, че държавите членки могат да използват всичко, което могат да изтискат от банките, за да изплатят дефицита. Само, че нищо няма какво да попречи този фонд да се включи в активите на националният отчет. В Швеция, например, е така. Аз си позволих да поговоря с Евростат за това как би се приложило това на практика в този случай. Моделът на Мишел Бърние е по-скоро насочен към отделните държави членки в други доклади се говори за европейски подход. Може би трябва да се съчетаят най-добрите страни на двата подхода. И за да не се наложи вето, може би ще трябва да приемем, че в сегашните условия държавите членки трябва да включат този фонд в националния отчет, така че трябва да се предвиди и национално измерение. Това са а, възможни а, идеи а, за дискусия. Не знам а, колко са приемливи с вас, но просто искам да ви ги така подхвърля, а, за да видим дали е уместно да включат в надзорния подход. Това са моите мисли. Съжалявам, че не можах да разговарям отделно. По-отделно съжалявам, че водя диалога с Елиза в този формат. И така съм последния оратор. Благодаря за всички изказвания. Мисля, че те бяха много важни. Е, казаното от вас е, ни убеждава, че темата не е лесна. Никой не знае как да се вземе с този въпрос. Тук е, надхвърляме идеологичните различия. Става въпрос за намиране на решение на проблема. Искам да говоря по теми, а не в отговор на хората, които се изказаха сега. Много важна тема е пред е, какво ще се изправим и какво се опитваме да регулираме като Вселена е, с този европейски режим. Преди 2-3 седмици, когато обсъждахме доклада Маргалю, пак изникна този въпрос. Това е нещо, което не трябва да забравяме, защото аргументите в полза на универсалното покритие на трансграничните банки все още са валидни, но някои хора смятат, че това е физически невъзможно и това е разбираемо. Така че трябва да има някакво европейско измерение. Може да се окаже, че Европейския банков орган трябва да регулира всички трансгранични банки, а пък да няма нужда от това. Това е голяма тежест. Онова, което се опитваме да постигнем като консенсус е онова, за което говореха Вики Форт и Силви и други. Става въпрос за покриване на 40-50 банки. За това говори Оле Шмидт. Трансгранични банки, обаче кои банки? Това ще са банките, които ще бъдат определени от Европейския съвет за системен риск тази агенция, този съвет ще реши за кои банки говорим. Не става въпрос само за размера. Размера е една от е, възможностите, един от параметрите, но е, сложността на, на, на банковите портфейли и дейностите също е, е параметър. Разбирам, че нещата са сложни, Значи, ние сме си същите тук в тази малка група. Нищо не се е случило от доклада Маргалио насам. В моите компромисни изменения включих онова, до което стигнахме преди две седмици. Защото разбрах, че това иска парламента. Това дойде и като резултат от а, разискванията с Данута Хюбнер и останалите докладчици в сянка, значи Удо, Силви, Фейо, Шаран Болс. Говориха за това. Трябва да се споразумеем по важните аспекти, иначе всичко ще се разпадне. Така че много е важно да се види ЕМП дали държи на това, което правихме преди или не. Сега по другите въпроси. По инструментариума. В предварителния текст на компромисните изменения съм включила всички изменения, които получих, защото голяма част от тях е, придават допълнителна полза. Няма да включа някои изменения, но това няма да са ключовите изменения, за които вие говорихте. Този инструментариум вече е разширен и това е нещо изключително важно като принос. По отношение на прехвърлянето на активите, за това говори госпожа Люлинг, Данута Хюбнер – в лицето на господин Карас. Други депутати говорих по този въпрос. Темата е важна. Мисля, че всички изменения в тази връзка трябва да бъдат приети. Надявам се, че компромиса, който ще предложа, ще покрие проблема, който искате да засегнете. Господин Фейо спомена поверителния характер на индикативната таблица на риска, онова с което се занимават надзорниците. Силви говори за това. Това естествено е част от работата на колегиума на надзорниците, на надзорния комитет. Нещата никога не трябва да придобиват публичен характер, но ако ще се обсъжда здравето на банките, трябва да има някакъв вид показатели като се комбинират а, меки и твърди а, показатели за риска. По последното, което каза Шаран Боулс за интервенцията, ако постигнем споразумение по отношение на фондовете, в национален мащаб, никога не трябва да забравяме и европейското измерение, защото така много ще раздробим нещата. Значи, ролята на Европейския банков орган, ролята на ССР а, са неща, които не трябва да забравяме. Те трябва да са част от стратегията, защото или в крайна сметка ще укрепим вътрешния пазар, или ще го загубим веднъж за винаги. Това трябва да се отчете в нашия подход. В страни от всичко това, какво предлагам по отношение на методологията, следващата седмица ще предложа окончателния вариант на компромисните текстове. Може да ги обсъдим по време на седмицата в Страсбург, за да видим дали може да стигнем до общо разбиране за това, по което ще гласуваме на 22. И след това моите сътрудници ще започнат да изпращат на вашите сътрудници, сътрудници предложения за компромис, за да се види дали а, сме включили това, което искате да се включи. Надявам се, че по отношение на обхвата на тази инициатива ЕМП ще се придържа към постигнатото. Удо Булман беше доста откровен. Тук надявам се, че ще успеем да продължим напред, защото иначе основите под краката ни ще се клатят и това не е добра отправна позиция за преговорите. Благодаря ви за компромисите. Надявам се, че ще отговоря на очакванията на всички, които участваха активно. Благодаря. Поздравления, Елиса. Както казахте, гласуването ще е на 22 юни, като целта е да вкараме досието в пленарна зала през юли. През юли е, няма да има май други досиета от ЕКОН. Сега преминаваме към точка 17. Качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит. Доклад на господин Карас. Госпожо председател, първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които още предварително ми оказаха доста голямо съдействие. Работихме много добре заедно. Времето напредва и за това аз мога да ви информирам, че вече имаме и първи успехи но тези първи успехи изискват от нас пазване на определен график от наша страна. Днес работната група към съвета заедно с Евростат постигна споразумение по общите насоки и това ще бъде обсъждано следващата седмица в Екофин и то като А точка. Знам много добре, че както и съвета, така и Евростат с разговорите, които водих аз с съвета и с Евростат и е, с, проекта на доклад, е, който представих, са е, комис, коментирани. И аз знам, че както съвета, така и комисията, така и Евростат са коментирали нещата по начин, че Европейският парламент е разгледал предложението на комисията като база за минимален консенсус. Това беше основата която а, дава възможност за постигане на споразумение в работната група в съвета. Това исках да кажа предварително и това означава, че сега, от този момент нататък, трябва да действаме много активно. Предложението ми е още през юни, по време на пленарното заседание, да разгледаме резолюцията и устния въпрос, а през юли вече да вземем решение по законодателното становище и по този начин ще бъде даден много бързо политическият сигнал, който да отразява волята на Европейския парламент. За това ви моля процедурата, а тя включва законодателно становище, резолюция, устен въпрос, да се раздели така, че през юни да отправим устния въпрос и да прием резолюцията, а най-късно през юли вече да обсъдим законодателното становище. Второ, което искам да посоча е, че Независимо от това, че в съвета се постигна споразумение най-вече поради упражнение от нас натиск, това не означава, че ние не трябва да довършим коректно нашата законодателна работа. И по тази причина, естествено, трябва да се посочи, че ние трябва да проверим какви са правата на Европейския парламент – и дали не трябва да се приложи процедурата по вземане на решения, защото в момента правното основание е член 126 и а, правното основание за статистики означава, че ще трябва да се приложи процедура по съвместно вземане на решение. Не става дума тук за някаква суета или за институционален въпрос. Става дума за ролята на Европейския парламент – която, както виждаме днеска, води до подобряване на предложенията на комисията поради нашият значителен принос. Трябва да се извърши всичко това, което казах. Аз до момента водих разговорите така и изготвих доклада така, все едно, че ние сме в процедура по съвместно вземане на решения. Но а, тази форма не е отрешаващо значение на резултата. Все пак обаче ни е необходимо изясняване. Ние искаме това изясняване, но а, това не трябва да стане повод за стълкновения. В този смисъл ние трябва да действаме по ясен политически начин, защото за мен ролята на Евростат де-факто е всъщност първият законодателен акт, който урежда пряко отношенията с Гърция. И това е истинската първа проба за държавите членки дали наистина са се извадили необходимите полки от това, което става. За това мисля, че по този въпрос трябва ние да останем в нашата активна позиция и да продължим законодателната ни работа. Както казах, резолюция, устен въпрос и след това законодателно становище, защото в резолюцията ние можем да включим един силен политически сигнал, който да отразява нашата воля. Заедно с докладчиците в Сянка аз е, обсъдих, че естествено ние приветстваме всички предложения на Европейската Централна банка. Те са хубави. Естествено ние приветстваме всички мерки, които са взети от 2004 до 2010 година мерки, които са искани от нас, но не са изпълнени. Например, предложението на Алмуния, доклада на щаб, моя доклад от 2005 година, координация с разпоредбите на ЕЦБ, плюс механизъм за санкция, ако е възможно. Тоест, смятам, че трябва да включим всички тези мерки, включително и разширяване на правомощията на Евростат. Познавате доклада и знаете как протекоха нещата. Евростат трябва да бъде независим орган и трябва, освен това, по всяко време, без да е необходимо да изисква разрешение от друг орган, да прави това в държавите членки, което смята за правилно и за необходимо предвид неговите правомощия. Не трябва да се прехвърлят правомощия на Евростат за изпълнение на държавите членки. Сътрудничество да, и предоставяне на информация да, обаче не предварително е, издаване на разрешение, защото иначе ние няма да можем да проверяваме статистическите данни по отношение на тяхната истинност. И е, за това контролни посещения, правомощия, увеличаване на персонала, сътрудничество с ЕЦБ. Целият доклад е издържан в тази насока. Благодаря за съдействието на докладчиците в Сянка и се надявам, че на пленарното заседание през юни ще можем да гласуваме анблок по резолюцията, защото само по този начин ще можем да спазим сроковете и графика. Аз преди да предам доклада за превод, съм посочил, че докладчите в сянка са готови да поемат и тези функции. Благодаря. Първият докладчик в сянка е Едвард Чеклуна, ако той иска да се изкаже. Съвсем накратко, госпожо председател, подкрепям напълно господин Карас и подходът му към този сложен въпрос. Трябва да отчитаме и оказания натиск върху него за по-скорошно приключване на работата. Повечето очакваха, повечето смятаха, че Евростат има мандата да направи това, което сега предлагаме и бяха шокирани, когато установиха, че това не е така, както стана ясно в Гърция. Следователно, те биха искали а, този те биха искали максимално да бързо да се приеме режим. Мисля, че с направените предложения са достатъчно съобхватни. всеобхватни. Не би трябвало да се поставят ограничения. Искам само да направя оговорката, че трябваше да се каже по-ясно, че няма да има ограничения върху унези, с които те искат да разговарят. Е, не само министерства, е, изпълнителни агенции, но и всички останали институции, университети, синдикати и всичко онова, което дава възможност на проверяващия да се увери в истинността на данните. Вие сигурно сте разбрали по време на нашата среща с докладчиците в Сянка, че на Евростат трябва да се предоставят неограничени правомощия и аз ви обещавам моето пълно съдействие за да можем да доведем нещата до успешен край. Председателката, благодаря. Оли Шмидт има думата. Благодаря, госпожо председател. Въпросите, свързани с статистиката, не са кой знае колко привлекателни или политически важни, или поне това беше така в миналото. Ако искаме да попитаме е, своите граждани, кое ги интересува, те биха казали, че ако си, че държава членка на Европейския съюз не бива да фалшифицира статистическите данни. Това е много актуален въпрос и ние трябва да реагираме бързо. Според мен господин Кара се свършил чудесна работа. Аз го подкрепям напълно, както и господин Шиклуна. Може би трябва да добавим някои детайли. Аз мисля, че органите за защита на конкуренцията, например, те трябва да могат да ги да ги проверяват и то да им правят изненадващи а, проверки. Мисля, че тези, или поне трябва да се предвиди възможността за изненадваща проверка, защото понякога а, страхът е много важен а, мотив, много, много важен фактор за високо качество. Може би е необходимо да се предвидят и повече бюджетни средства. Въпреки, че статистическите данни се предоставят, аз съм съгласен с това, че проверяващите органи трябва да могат да разговарят с всички, които преценят, че е необходимо. Трябва да отчитаме и това, което се нарича творчески, творческа работа с статистическите данни. Ето защо и нези, които проверяват, е, трябва да разполагат с е, съответни умения, за да откриват такова творчество. Друг е, въпрос, госпожо председател. Дали да не предложим някакви санкции, ако не изпълнят това, което предлагаме? И в тази област също, не само в по-широк план, но и по отношение на отчетността, представянето на точни и надежни данни. Да, ние сме съгласни и сме за строг подход, максимална строгост. Благодаря, Оле. Значи да се опитаме да направим статистиката привлекателна чрез различни мерки и санкции. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се от името на докладчика в Сянка Бокрус. Той ми е дал един текст, който трябва да изчета. Е, извинява се колегата, че трябва да присъства на едно важно гласуване в Комисията по бюджет и, и така. Изчитам. Искам да благодаря на докладчика за сътрудничество, за е, откритостта спрямо идеите на докладчиците в Сянка. Подкрепям проект на господин Кара за доклад и укрепването на одитните стандарти на Евростат. Това надхвърля предложението на комисията. Съгласен съм с предложението. Мисля си, че грешките в статистиката трябва да бъдат поправени и това ще стане най-добре, ако укрепим правомощията за надзора, това е свързано с укрепването на Европейската централна банка като цяло и укрепването на нейния надзорен съвет. По отношение на предложението за резолюция, приветствам проекта за текст, особено предложението за укрепване на работата на националните статистически институти и даване на повече правомощия на Европейската Централна банка по отношение на следенето на националната статистика. Благодаря. Дирк. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Всъщност, сега сме на един кръстопът, сблъсък на качество и количество на статистиката, защото изкуственото захранване на бюджетите с приходи чрез едни краткосрочни операции се оказва отрицателно в краткосрочен план. Когато например, правителствата искат да постигнат нещо, те а, е, дават а, е, под найем а, е, инфраструктура или офиси, които са закупили, не после ги продават обратно на по-висока цена. Така че а, качеството на статистиката е важно, когато бюджета изкуствено се подсилва от към приходната си част. Когато това се случи, виждате, че цифрите стават а, по- достоверни, но правителствата включват капитал, който още не е спечелен, очаква се да се спечели в бъдеще и като правят това правителствата копаят още по-голяма пропаст. По отношение на ролята на Евростат, обаче и нейната роля на едно статистическо ФБР, съм малко скептичен. Тук имаме представител на Евростат. Той е бивш шеф на моя кабинет в комисията. Сигурен съм, че е, ще има е, мнение по въпроса. Сега е, статистиките стават все по-привлекателни, казва председателката. Господин Мартин е наред. Госпожо председател, аз съм убеден, че този въпрос е в основата на всяка търговска дейност и политиката. Една от причините за нападките срещу политическата класа е дефицита на надежни данни. Много често казват, че ние си говорим трала. Той е Всъщност един от най-ангажираните депутати от моята страна днес е, отново е, оправда този свой авторитет и мисля, че е, това е човек, който трябва да действа не само на местно ниво в Австрия, но и на европейско равнище. За мен е отличен факта, че той с целия си авторитет застава за всичко това. Темата е много централна и аз бих си пожелал също и след подробни разговори с представители на Евростат, да получи Евростат повече независимост. Виждаме, че в текста, който представя комисията, винаги е, има следният израз комисия, след това в скоби Евростат. Аз не мисля обаче, че трябва Евростат да се превръща в ФБР. Има достатъчно отрицателни мнения в тази насока, но наистина ни е необходим статистически орган, който може да действа суверенно и е, самостоятелно могат да се направят много реални неща, могат да се възразят и много неща по отношение на дейността на европейските институции, обаче като убедени евротейци ние можем да кажем, че по отношение на Евростат е, служителите на Евростат най-късно през 2004 е, година есента трябваше масивно да се намесят в е, Гърция. Наистина имаше влияние на комисията, имаше заседания в съвета от декември 2004 година, които след това бяха подновени през февруари 2005 година, обаче за съжаление те стигнаха до погрешни решения през юни 2005 година, когато всичко, което Евростат сега трябва да признае, трябваше да се изиска тогава от комисията. И трябва да признаем, че ако още тогава бяха взети мерки, посещенията адхок, разширяване значително на правомощията на Евростат, щяха да ни бъдат спестени много неща. Това е теза, която може да звучи медийно, обаче от нея можеше да се извадат необходимите е, полуки, е, полуки от дейността на е, служителите на Евростат. Щяхме да знаем много по-добре каква е позицията на еврото. Аз е, не мисля, че в случая опонирам на някого и желая да се посочи в доклада също това, което наистина е една историческа задача. Винаги е, историческите задачи се взимат е, от е, конкретни хора. Кой тогава попречи Евростат да има необходимите правомощия. Всички министри на финансите, всички без изключения. Ние в Австрия знаехме също, че е, можеше да се направи нещо. Също и германския финансов министр на финансите знаеше. Този на Франция, този на Гърция също според мен просто бяха взети не, абсолютно погрешни решения и мисля, че те се превърнаха в основни проблеми на Европейския съюз когато се правят грешки, е, някакси е, трябва да може да се знае кой носи отговорността за тях и не трябва да се чака дълго време, докато се направят необходимите изводи. Аз смятам, че е, тези изводи най-сетне трябва да се направят, трябва да се гарантира независимост на Евростат, трябва да се посочат възможностите за взаимодействие с ЕЦБ и е, трябва да се очертае основата на всички гаранции, които са необходими на политиката и економиката за взимане на правни решения и е, аз смятам, че е, тази работа е изключително важна и то за всички нас. Все още са, остават още няколко души, които са се записали, но темата е много важна, затова трябва всички да имат възможност да се изкажат. Ще ви помоля да се опитате да бъдете максимално кратки. Благодаря. Komoly dilemmával szembesül már, mint az ECON, a mi bizottságunk. Нашата комисия е изправена пред сериозна дилема. Съгласна съм с господин Карас, че не разполагаме с много време при събирането на данни. Просто няма време за губене. Ние трябва да докажем на гражданите, че разполагаме с ясни практически идеи, за да предотвратим а, повторно проявление на това, което се случва в Гърция, пък и в Унгария. Това е законодателно предложение и не можем да включваме разпоредби, за които няма разрешение, решение на високо ниво. Групата предложението на групата на Херман Вай Ван Ролпойн, свързан с държавния суверенитет и преговорите едва сега започват. Надявам се, че те няма да продължат с години, защото ще ни се смее цял свят за това, че сме много бавни. Така че не можем да избързаме по този въпрос, тъй като няма политическо споразумение. Заедно с това обаче аз смятам, че дори и при сегашното ниво на политическо съгласие докладът не е достатъчен. Комисията просто не е достатъчно амбициозна. Какво имам предвид? Първият е, скандал в Гърция през 2004 година беше последен от предложение на Европейската комисия за предоставяне на правомощия за одит на Евростат. Това не беше прието. Какво имаме сега? Предложение за разследващи правомощия, но мисля, че малко сме закъснели. Смятам, че трябва да отидем до края, и съм съгласна с Оли Шмидт, че трябва да повдигнем въпроса за санкциите. През 2004 година тези проблеми вече възникнаха в Гърция и нищо не беше предприето. Или поне нямаше никакви сериозни промени в начина по който се правеха проверките. Фалшифицирането на статистиките продължи и в Унгария и през 2005 и през 2006 в Гърция си продължиха и до 2009. И това показва, че ние трябва да предвидим мащабни реформи в проверките. Сигурно се питат хората защо не успяхме да осъществим контрол върху нещата. Когато посетихме Европейската Централна банка през декември, ги попитахме дали са знаели какво става в Гърция. Те казаха, че са познавали, че са знаели 30%. Това не е достатъчно. Трябват ни гаранции, които да ни позволят да направим оценка на ситуацията във всички държави членки и да затворим вратичките и накрая. Мисля, че Европейската комисия носи огромна отговорност. През 2007 година комисията предложи да се сложи край на процедурата за прекомерен дефицит на Гърция което според мен е крайно, беше крайно несериозно. Защото е, нещата стигнаха до нещо наподобяващо фарс. Мисля, че текстът би следвало да бъде подсилен и ние трябва да привлечем вниманието на Европейската комисия към нейните отговорности. Трябват ни и сериозни правомощия. Thank you. Силви, благодаря госпожо председател. Съвсем бързо искам да изразя подкрепа за работата на докладчика. Аз виждам, че тук има един сериозен политически въпрос. Ако се замислим върху една от критиките срещу Брюксел е, че това е огромна бюрокрация, подобна на октопод. Само, че, е, както виждаме, държавите членки, в това число и нези, които обещаха на общественото мнение, че ще обръща внимание на подробностите, не, не провериха какво, е, какво точно се е случвало лекомисленото отношение на съвета подхранва едно антиевропейско настроение, което е много опасно. Съгласна съм с докладчика, че в парламента се опитваме да гласуваме масирано. Както каза господин Шмидт, ние държим на изненадващи проверки на място. Е, не чак с методите на Фебере. Едвард. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че отново взимам думата. Но искам да кажа, че ние поставяме много акцент върху одита и така нататък, ние пренебрегваме един много важен принцип, който приемаме за даденост и това е счетоводната методология. Има страни, дори в еврозоната, които, за разлика от частния сектор, където се прилагат международните счетоводни стандарти, е, те са различни от американските, но поне в Европа те би трябвало да се спазват от всички фирми държа, държавите, правителствата прилагат различни методологии. Има страни, които използват анахронистичен метод на касовия поток, а не а, а не метода на натрупване. И общият, когато а, отчетите се превръщат от единия метод в друг, а, нещата малко се изкривяват. Смятам, че всички държави членки трябва да спазват една и съща методология. Според мен това трябва да намери отражение в доклада. Не трябва да се допуска различия между счетоводните методология. Благодаря и аз искам да поздравя докладчика. Като председател положих всички усилия да положа натиска върху съвета по този въпрос. Абсолютно необходимо е да има подобрен контрол върху агрегираните данни, които идват от Евростат. Това е предварително условие за каквото е да било подобрение на економическото управление, за което говорим. Ако не го постигнем, няма смисъл да обсъждаме останалото, защото просто няма да имаме проверка и достоверност на данните. Откровено казано, не знам дали ще е достатъчно условие да дадем разследващи правомощия на Евростат. Едвард говори и за методологията. Предложението на комисията е абсолютният минимум, за да си научим урока от гръцката криза. Смятам, че задължението трябва да бъде наложено на всички държави членки. Не става въпрос да се чака докато се изпадне в ситуация на прекомерен дефицит, защото това засяга всички. Проблемите трябва да се изпреварват. Отчетността и стандартите за отчетност трябва да са едни и същи за всички страни. Трябва да знаем какво ще се включва, какво няма да се включва. Ако има неща включени в извънбалансовите отчети, трябва да има основания за това. Трябва да разгледаме възможността за е, бюджетите е, в средносрочен и многосрочен мащаб. Това се казва и в други доклади за надзора и наблюдението. Защо? Защото нашата комисия има много идеи и аз е, оказвам натиск специалната група да дава своето мнение официално, не е, в края на цялото занятие. По отношение на санкциите, в резолюцията говорим за някакъв вид лични отговорност. В нашата комисия говорихме за лична отговорност на директорите на финансовите институции. Трябва и тук да има някакви еквиваленти в рамките на държавите членки, защото когато се стигне до тази каша, някой трябва да поеме отговорност. По отношение на независимостта на Евростат, това е нещо привлекателно от една страна, но от друга страна, ако Евростат остане в рамките на комисията, те могат да имат по-големи правомощия. Така че това е някакъв вид баланс на правомощията. Аз не съм стигнала до заключение, но си мисля, че ако е, ще решаваме този проблем, трябва да обмислим нещата по-добре. Поисках от правната служба да даде своето мнение относно правните основания. Те казаха, че ще направят това до 19 и все още изчакваме решението. Устното запитване за резолюцията, това може да го направим през юни, защото имаме консенсус. Да се надяваме, че ще имаме опростено гласуване анблок, а няма да се мъчим да създаваме компромисни текстове. Ако се стигне до там, ще сме в затруднено положение. Моля ви да работим на един език, защото няма да успеем да свършим работа до гласуването в комисията. Ще изпратим имейли с тази молба. Надявам се, че сте съгласни с мен, че нашето послание трябва да излезе максимално бързо, защото на Пер, кога отиваме? На 4. Да, на 4 юни така че определено ще изостанем от тази дата, но е важно да продължим да оказваме натиск. Сега ще дам думата на докладчика за е, последни слова. Благодаря за отличната дискусия. Тя съдържа няколко елемента. Един от тези елементи де-факто беше установен в една от проучвателните комисии и всъщност резултата от тези проучвания се покрива с елемин, един елемент от дискусията. Аз смятам, че не е достатъчна само законодателната резолюция. Настоящето предложение и настоящият дебат всъщност не са дебат, който се води в една проучвателна комисия. Второ, ние направихме разграничение между политическата резолюция и е, законодателната част, за което благодаря и на председателя. За съжаление, в законодателната част ние не можем да включим всичко това предвид е, особеностите. И за това а, можем да го изразим политически. За това аз моля при устния въпрос да използва политическия дебат, да използва и резолюцията, за да можем всички тези аспекти, които не можем да наложим по законодателен път, да ги формулираме ясно и да ги изразим по този начин. Политическата резолюция е всъщност резолюция, с която може да се работи много по-гъвкаво, отколкото с един законодателен текст, но основните моменти тук са независимост, отговорност, автоматично задействане на Евростат и също така минимални стандарти за изготвяне на статистиките. Това е отразено в доклада. Изразено е също и е, наличието на необходимост от възможност на неочаквани посещения на служители на Евростат в съответните страни. Също така и е, право за е, предоставяне на данни и изискване на данни от органите за социално осигуряване за да може по този начин да се осигурят необходимите данни от държавите членки. Разбира се, възниква и въпроса за сътрудничеството с Европейската централна банка и много ясно се посочва в доклада също, че дълги години е имало прикриване на минималните предложения на комисията и това, което след това е правено политически затова много ви моля през следващите дни подкрепете резолюцията и устния въпрос, така че тази резолюция да можем да я приемем с възможно най-голямо мнозинство. Това да стане в Страсбургската седмица, а законодателната част – Нейното приложно поле зависи от правното становище за това дали сме в процедура по съвместно вземане на решение или не. И когато се разреши този въпрос, ние ще можем да проведем и добър дебат по него. Благодаря. Um, quick word. That, that's all right. I'm sorry. I should have given you the. Трябваше да ви дам думата преди края. Благодаря, госпожо председател. Просто исках да подчертавам това, което е каза председателят. То е значението на доклада от гледна точка на комисията. Много сме благодарни за желанието на парламента да работи бързо, защото приемането на това предложение е важен сигнал към системите и пазара. Много е важно бързо да излезем с това предложение. Искам да подчертая също така, че оценяваме сътрудничество с членове на вашата комисия през последните няколко седмици. Смятаме, че натискът, оказван от вас и други членове на комисията, ще доведат до повече съдействие от страна на съвета. Има надежди резултата да бъде добър, макар и дори и да не е съвършен. Така че благодарни сме за сътрудничеството. Благодаря, казва председателката. Се ще ви помоля да дадете своя принос към устния въпрос до понеделник 7 часа вечерта. Не ви дадахме а, срок в началото. И така, измененията към проекто резолюцията, т.е. онази резолюция, която искаме да бъде гласувана през юни, да трябва да бъдат внесени до понеделник. Измененията за законодателния текст имат крайен срок 8 юни. Гласуването в економическата комисия ще бъде на 28. Благодаря на всички. Сега ще предоставя председателството на заседанието на господин Сиклона. Той също така ще представи и следващия доклад. Не знам дали това е уместно, но предполагам, че той няма да злоупотребява с а, това, че е председателстващ. Mm-hmm. Um, the amendments are here. Sure. И така. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Това е становището, което се нарича развитие на потенциала за разкриване на нови работни места на една нова устойчива економика. Аз съм докладчика, така че ще направя няколко коментара. Както си спомняте, Първоначалното становище съдържаше редица предложения, свързани с определението на зелени работни места и възнощ... важността на класификацията на такива работни места, тъй като в момента те не са включени в отделния код по НАЦЕ, Други предложения бяха свързани с ролята на малките и средните предприятия и търговията. Получихме 10 изменения, 2 от НП, 4 от Филип Ламбер от Зелените и 2 от господин Падар, 2 от Кнутел и Хендел. Ще говоря сега по всяко едно от тях. Госпожа Хюбнер говори за мобилност на трудовия пазар. И необходимостта да се справим с а, структурните недостатъци по отношение на заетостта на младите хора, например. Същото въжи и за колегата Падар, който подчертава ролята на обучението в едно от своите изменения, както и ролята на предприемачите и важността на пилотните проекти. в сферата на екоеновациите. И тези изменения са добре дошли. Две други изменения от господин Клутер говорят за разширяването на заетостта в рамките на определени браншове, особено в рамките на здравеопазването и социалните дейности. Има още едно изменение, свързано с качеството на работните места за младите хора. Четири изменения от колегата Филип Ламбер. Те засягат най-вече данъчното облагане и прехвърлянето на тежестта от е, труда към ресурсите, невъзобновяемите ресурси. Когато говорим за енергия, аз предлагам да включим думата невъзобновяема, ако приемете това. И къде е другото сега? Така. Второто предложение е свързано с изричното споменаване на данъка върху въглерода. Става въпрос за подготовката на многогодишната финансова рамка, за устойчивост на трудовите пазари, и се казва, че трябва да включим нови данъци върху ресурсите, като данък върху въглерода. Мисля, че мога да, да приема тези изменения. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, за да направят своите коментари по собствените си изменения или пък някакви други коментари. Um, думата има Филип Ламбер. Uh, uh, и така, по отношение на невъзобновяемите ресурси, аз говоря и за ресурси, а не само за незавъзобновяема енергия. В този доклад а, трябва това да се каже ясно. Имам един коментар по едно изменение на Данута Хюбнер. Дали е тук в залата? Не, не смятам. Става въпрос за мобилността на трудовата сила. Разбирам целта. Тя справо казва, че ако искаме да се справим с проблемите, ще имаме нужда от трудови ресурси. Например, когато имаме нужда от изграждане на изолация. Е, ресурсите не винаги са там, е, където ни трябват. Е, само, че имаме известна неяснота. Сега, какво не искаме да се случва? Не искаме да връщаме принципа на страната на происход. Ако смятате, че за да се улесни мобилността на трудовата сила, трябва да се върнем на този инструмент, ще имаме сериозни затруднения. Смятаме, че тук има известно двусмислие, така че бих искал да се въздържа Иначе всички други изменения, включително и моите, са приемливи и аз ги подкрепям. Any other speaker on, on, on this opinion? Yes, Mrs. Van... Искам да направя няколко кратки коментара по отношение на измененията, които са внесени. Филип Ламбър засяга един важен въпрос в своето предложение за малките и средните предприятия трябва да проучим всички възможности, когато става въпрос за създаването на инициативи за този вид а, предприятия, тъй като те са важен елемент в прехода към зелена економика. Мерки в данъчната област са важна част от този процес. Имаме и мнение по отношение на измененията на Ивар и Падър, ще има нужда от а, сериозни промени, за да се промени системата на образованието за целите на новата економика най-вече когато става въпрос за допълнителното обучение на персонала, мисля, че имаме сериозно предизвикателство пред а, автомобилните производители в Европа. За да запазят те своята конкурентна способност. персонала трябва да а, се обучат служителите как да строят екологични автомобили. По отношение на производството на електрически автомобили и по-зелени автомобили, те със сигурност ще се появят на нашите пътища. По отношение на статистиката, много е важно зелената индустрия да се вижда ясно в а, статистиката, защото за да се отчете важността на, на зелената индустрия, тя трябва определено да залегне в статистиката. Благодаря за думата. Yes. Заповядайте. Благодаря, господин Скиклона. Няма да говоря дълго. Мисля, че измененията се допълват много добре. Имам обаче един въпрос към господин Ламберт във връзка с фискалните стимули. Това може да се окаже проблематично. Ние говорим за а, изпразване на държавните хазни. Те трябва да се напълнят не само чрез урязване на разходите, но и чрез нови приходи. Така че нека да бъдем малко по-точни, за да не се окаже, че говорим за повече урязвания на данъците. Благодаря. Някой друг? Не, няма. Само ще спомена сроковете ще гласуваме в комисията на 22 юни. И до тогава ще се постараем да проведем заседанието. На 14 юли ще гласуваме във водещата комисия. Благодаря. Сега стигаме до следващата точка в дневния ред. Това е установяване на истинността на евромонетите и обработката на негодни за употреба евромонети. Доклад е в Слави Бинев. Има думата. Господин председател, уважаеми колеги, целта на предложения регламент е да бъдат определени процедури относно установяването на истинността на евромонетите и обработката на негодните за употреба евромонети. С настоящото предложение се цели гарантиране на ефективното прилагане в еврозоната на общи процедури за установяване на истинността на евромонетите в обращение на контролните механизми за тези процедури от страна на властите. Желанието на всички участници в този процес е да се достигне до ясен и точен текст на Регламента относно процедурите по установяване на истинността на евромонетите и обработката на негодни за употреба евромонети. Относно измененията, внесени от колегите, първо бих искал да благодаря за готовността за диалог, която показаха. Тъй като процесът по установяване на автентичността на евромонетите неминуемо генерира разходи за съответните органи, считам, че е необходимо те да имат правото да прилагат такси за обработка на монетите. Но споделям мнението на своята колежка от НП, че все пак тези такси за обработка не трябва да представляват тежест за частните лица. Изменение 41. Относно следващото изменение 43, внесено от името на господин Балц, което въвежда изискване да се проверяват само монетите с номинална стойност 2 евро, 1 евро и 50 цента, бих искал да кажа, че разбирам мотивите и притесненията на господин Балц, но за мен този текст е неприемлив. Вярно е, че монетите с номинална стойност 20 евро цента и по-малко носят много малък риск от фалшифициране поради ниската си стойност. Но според действащото в момента законодателство всички стойности на монетите и банкнотите трябва да бъдат подлагани на проверка. Поради липсата на задължение да се проверяват монетите с ниски стойности, за отговорните институции всъщност липсва и задължение да възстановяват стойността на тези монети. Разбирам, че поради ниската стойност възниква и притеснението за ефективността на процеса за разлика между ползата и разходите. Параметрите на машините за проверка на монетите са такива, че приемат за проверка монети от всички стойности. Това на практика означава, че удостоверяването на истинността и годността на употреба на монетите с малка номинална стойност със същите машини, които се използват и за монети с трите най-големи стойности, не води до генериране на допълнителни разходи на този етап от процеса. Относно следващите две изменения, 44 и 45 на господин Балц, представляващи по-голяма гъвкавост в избора на методи за установяване на истинността на монетите Смятам, че е уместно държавите членки да имат възможност за избор между машина и ръчна проверка. Следващото изменение, номер 46, предложено от госпожа Алкони, въвежда изискване към комисията да публикува насоки в разумен срок след влизането в сила на настоящия регламент, за да се гарантира техническата приложимост на разпоредбите на параграф 1 аз напълно подкрепям концепцията на това изменение и се надявам че с комисията и съвета ще постигнем консенсус по вграждането му в регламента. относно извеждането от употреба на машината за обработка на монети поради повреда смятам че не е уместно да се постави задължението за унищожаване което е в текста предложен от господин падър в изменение №. 47. Напълно подкрепям концепцията на следващото изменение номер 48 на автора относно правото на държавите членки да получават уверения от институциите, в случай когато се очаква процесът да се извършва ръчно от персонала, че техният персонал е надлежно обучен за тази цел. Тук обаче искам да отбележа, че детайлите и стандартите по тестването на обучение на персонала и по тестовото обучение – за установяване на истинността на евромонетите ще бъдат определени от Европейския технически и научен център, както е посочено в съображение 5. Относно изменения 49 и 50, по време на консултациите с специалисти от ОЛАФ, разбрах, че има случаи, в които при отварянето на транспортните контейнери на монетите се отделят газове, дим или задушливи миризми, това, което ми беше обяснено, се дължи най-вече на химическата реакция между различните препарати, използвани за почистване на монетите и опаковачните контейнери или предозировка на препаратите. Затова считам, че ако отделно предаване включва монети, за които може да се счита, че крият риск за здравето на работещите, таксите, събирани в съответствие с параграф 1, да бъдат допълнени с допълнителна такса отговаряща на 20% от номиналната стойност. Бих искал да добавя в чл. 9, т. 2 следния текст. Също да бъде разрешено евромонети, негодни за употреба, да не са отделени от евромонети, за които се смята, че са фалшиви, а да се опаковат заедно с последните, като се изпращат на компетентните органи. Бих искал да добавя това изменение, за повече яснота. От техническа гледна точка всички съществуващи машини за удостоверяване истинността на монетите отхвърлят монетите негодни за обращение и монети, за които се смята, че са фалшиви. Буквално в един и същи контейнер. Тези монети след това биват опаковани и изпратени заедно на компетентния национален орган, който ги анализира и решава кои монети са фалшиви или просто негодни. От оперативна гледна точка за индустрията е необходимо изясняване, че евромонетите, негодни за обращение и евромонетите, за които се смята, че са фалшиви, все още могат да се опаковат заедно, когато биват изпращани на компетентния орган и не трябва да бъдат разделени в различни опаковки, когато се изпращат. Изменение 51 предлага до 31 декември 2015 година Комисията да представи предложение за преработено определение за негодни за обращение евромонети. Искам да уверя тук присъстващите, че това е тема, която бе многократно повдигана и дискутирана при предишните срещи и към момента няма съгласие между експертите и държавите членки по този въпрос. Друг проблем е, че дори да се постигне съгласие за техническа дефиниция, изработка и поддръжка на машини, които да оценяват всички параметри и характеристики, ще са свързани с много големи разходи. Оставям на вас да дадете светлина на измененията, които сте внесли, като се надявам на взаимно разбиране и подкрепа. Благодаря за вниманието. Uh, uh, Благодаря, господин Бинев. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. София Окон може да започне. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Най-напред искам да поздравя докладчика за качеството на извършната от него работа и за начина по който води дебатите и особено за способността му да говори един забележително добър френски език. Искам също така да благодаря на Европейската комисия и на Испанското председателство за това, че проявиха отвореност и готовност. Аз съм внесла три изменения, 41, където се казва, че всяко предприятие, което проверява монетите, може да иска такса за преработка, за да си покрие разходите, свързани с процеса на проверка на истинността. Тези разходи не трябва да представляват тежест. Разбира се, тук става за едно изменение, което дава възможност да се направи така, че таксите да не са тежест за частните лица. Е, едно, в едно друго изменение се казва, че е, комисията трябва да представи насоки в разумен срок, за да се гарантира техническата приложимост е, на разпоредбите на първи параграф. Целта е да се даде възможност на комисията да публикува водещи линии. И накрая изменение 50-то. Ако тогава, когато има монети, които са опасни за здравето или се смята, че са опасни за здравето на онези, които би обработват, таксата се увеличава с 20% от номинала на обработените монети. Аз не бих искала да говоря за а, заразени монети, а по-скоро за повредени монети. Що се отнася до другите изменения, 43-то, е, например, чиято цел е да се изключат у нези монети, които са с номинал по-малък от 50 е, цента, аз съм много по-резервирана. Това противоречи на регламента от 2001 година, който предвижда, че всички монети следва да бъдат е, предмет на проверка. ние оставяме на страна, ние няма да се занимаваме с монетите от 20 цента и по-малко и е, е, изпращаме погрешен сигнал. Мисля, че това изменение ще бъде предмет на дискусия с колегата. Благодаря. Благодаря. Ивари Падър има думата. Първо искам да благодаря на докладчика. Благодаря за това, че отчитате моите изменения. Става въпрос за определяне на монети, които са негодни за употреба за бъдеще и за приемането на общи стандарти за обучение. Това е важно. Моето изменение е относно машините, които са станали дефектни и това, което трябва да се прави с тях, това изменение е важно. В а, прембилна точка 5 а, се казва, че с това се занимава Европейския технически научен център. Смятам, че това изменение е важно и трябва да бъде включено. Целта е да се гарантира подхода за третирането на дефектните машини. В момента не разполагаме с е, разпоредби и процедури за това какво да правим с е, машини, от които нямаме нужда повече или след като решим, че те са повредени. Трябва да избегнем ситуация, в която тези машини могат да се използват за фалшифициране на пари. Благодаря. Благодаря, господин Падар. Вики благодаря. Аз съм изключително чувствителна, като идвам от страна, която не е част от еврозоната. Не искам да казвам на членовете на еврозоната какво да правят с парите в джобовете си, но понякога в рамките на моята парламентарна група има членове на еврозоната. Благодаря ви за този доклад. Ясно е, че докладчика е извършил изключително много работа. Много добри изменения са внесени и ние имаме притеснения по отношение на изменението, което казва, че не трябва да се установява истинността на монета, която е с номинална стоеност по-малко от 50 цента, защото това като цяло е свързано с проблема за установяването на истинността на дребните евромонети, така че ние имаме притеснения в това отношение. Имам леко притеснение относно изменение 21. Това е, може би, проблем с превода на английски, където говорим за това, че институцията в държавата членка, която работи в рамките на държавата членка за установяването на истинността, не работи както трябва, трябва да промени своите действия. Може би трябва да се използва думата promptly или efficiently на английски. Това е едно леко лингвистично предложение. Благодаря, госпожо Форд. Сега ще дам думата на комисията. Господин Зенарес иска да вземе думата благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Бинев за изложената работа и усилията, които той положи, за да навлезе в детайлите, практически и механически детайли, които не винаги са лесно разбираеми. Благодарен само за усилията. Мисля, че общата насока на доклада и на промените, така както бяха оценени от господин Бинев, също съответстват на общите, на насока. Благодаря и на членовете на парламента, които внесоха изменения. Също така имам резерви за предложението да се проверяват само по-високите номинални стойности. Това не съответства на закона, това не съответства и на сигнала, който искаме да изпратим, политическия сигнал, който искаме да изпратим. Е, искам да спомена само два въпроса, дефектните машини, което съответства на изменение, предложено от господин Падар. Мисля, че всичко зависи от това, от нашето разбиране. Ако една машина вече не работи, не е необходимо тя да се използва за проверка. Може, тя може да се провери на някой, който не извършва проверка на истинността, да речем местната църква, местното магазинче или друг субект, от когото не се изисква да прави, да, да прави проверка на истинността. Така че задължителното унищожаване на тези машини може би няма да изпълнява онези цели, които бихме искали. Може би това трябва да е, това ще бъде прекалена теже за онези а, субекти, на които не можем да не обръщаме внимание. Второто, което искам да спомена, е свързано с допълнителният въпрос, повдигнат от господин Бинев, за опаковането на машини негодни за употреба с фалшифицираните машини. Изпълнен съм с възхищение към разбирането, проявено от господин Бинев. Темата е много важна, но няма решение. Всъщност господин Бинев казва, Вместо фирмите, които разделят колкото може по-добре фалшивите от негодните, нека те да ги, са, да ги опаковат заедно, а пък властите да си свършат работата. Дискусията не е лесна и не съм убеден, че можем да дадем отговор в момента. Имам свое мнение, но смятам, че ни трябва подходяща формулировка, която да отговори на притесненията, но заедно с това да не предвижда прекомерни задължения за органите, които може да се окажат изправени през задачата да търсят стотици, да търсят измежду стотици негодни монети няколкото фалшифицирани. Разбирам идеята, но на практика възникват проблеми трябва да намерим някаква подходяща формулировка, но като цяло ще повторя господин председател, че съм благодарен за конструктивните коментари, които вървят в правилната посока. Благодаря. Благодаря, господин Зинарес. Благодаря на докладчика. Искам да ви напомня, че гласуването в ЕКОН ще е на 22 юни, а в пленарна сесия някъде през септември. Искате ли да кажете нещо повече? Не, добре, преминаваме към последната точка от дневния ред насоки за политиките за заедостта на държавите членки. Част от интегрираните насоки за Европа до 2020 година. Ще дам думата на господин Мартин като докладчик да направи коментари по отношение на измененията. Благодаря. Сега за да избегнем ситуация, в която в залата ще останем само аз и вие, и с оглед на това, че тази комисия има много други приоритети, ще бъда много кратък. Става дума за решение на съвета относно насоки за политиката за заедност на държавите членки. Това са насоките за Европа 2020. Аз бях малко изненадан, че тази част пристигне в този обем в нашата комисия. Въпреки това се опитах да поставя някои конкретни акценти. Първо, трябва да се включи факта, че Лисабонската стратегия не беше успешна, това трябва да се вземе предвид. Второ, тук вече става дума за конкретни процедури, такмо Лисабон ни показа, че в хода на един процес трябва да се внасят непрекъснато изменения и когато това се прави непрекъснато, не се знае в крайна сметка къде се отива и кога настъпват грешките. Така че аз съм отразил това в изменение 7, което трябва да се разбира по описания начин. Освен това, има още нещо, което смятам, че е подходящо на нашата комисия, а именно амбицията да се определят някои цели, крепят, например по отношение на безработицата сред младеща да бъде намалена до 47% до 20, 2020 година. Това е отразено в изменение 10. Освен това искам да посоча, че не само при статистическите данни ни е необходима съпоставимост, но също и когато става дума за специалности във висши учебни заведения и е, при обучението за е, различни професии, т.е. в професионалното обучение. Тук също трябва да е, имаме унификация и е, да се дава възможност за повече пътувания, да има и хармонизация на услугите, които се предоставят в трети страни, как изглежда квалификацията за предоставяне на такива услуги и така нататък. Всичко това е изменение 11 и след това искам да посоча, че съм на мнение, че Талантливите трябва да получат по-големи възможности и тук трябва да отделим наистина по-голямо внимание. 11 Изменение 14 за образование държавите членки трябва да предвижат 6% от брутния вътрешен продукт. Тези 6% не са паднали от небето, а се базират на едно доста подробно проучване на ОИСР и освен това е, имаше проучвания на държавите членки, например е, Дания е, над тези 6%, 7,2%, Швеция също, Белгия точно 6%, обаче например Германия за очудване не достига дори до 5% и смятам, че тези 6% от брутния вътрешен продукт за образование не са амбициозна цел, а е всъщност средната стойност за всички държави членки, проучени в проучването на ОИСР. И сега, ако е необходимо, ще посоча, че държави като Канада, САЩ, Корея и така нататък, те отделят много повече средства от своя брутен вътрешен продукт за образование. И накрая искам да кажа, че трябва да се намали безработицата сред младеща почти наполовина, също така трябва да се намали и бедността границата на бедност трябва да се намали под 25%. Просто е позор за Европейския съюз, че има около 80 милиона души, които са под националните граници на бедността и тук границата на бедността трябва да бъде не 25, а 40. Това е включено в изменение 16 и това е всичко, което искам да посоча и по доклада. Uh, Благодаря, господин Мартин, за тези коментари. Някой иска ли да се изкаже? Перванш? Благодаря. Господин председател, аз няма да допълня нещо много към това становище, защото в този късен момент, в който почти никой от е, депутатите не присъства в залата, ще бъде жалко, ако направя това. Искам да подчертая, че в тази комисия се разглеждат макроекономическите теми, е, но в последно време те са доста занемарени. Инструментариумът за постигане на изменения на макроекономическо равнище е твърде оскъден. Аз не искам да опреквам никого, но трябва да осъзнаем, че настоящата криза с еврото не е криза свързана с държавния дълг на Гърция, а просто се дължи на убеждението на пазара, че а, самолет се движи без автопилот и че пазарите използват точно тази ситуация. Тук ни е необходима малко по-голяма зрелост, необходима ни е по-добра координация. Единственият инструмент, който днес съществува, е фрустриращо неефективен чисто теоретичен и чисто академичен по природа, но това е единственият истински инструмент, с който разполагаме. Става дума именно за инструмент, който предлага политическа ориентация. И точно това не беше представено от комисията тази година. За мен този факт е неприемлив. Естествено е, има времеви натиск, обаче смятам, че това не е причина изобщо да се отказваме от този инструмент. Смятам, че е, тук просто е, няма думи, с които да опиша ситуацията. Когато е, говорим за това, трябва да знаем, че имаме само един единствен инструмент, който изцяло се пренебрегва. Ние е, изготвяме резолюция по стопанското управление и така нататък в е, пленарно заседание. Аз е, не знам какво да кажа пред тази малобройна публика. Моите думи може би звучат реалистично в момента, но все пак смятам, че насоки за заетостта това е нещо хубаво, обаче ако като комисия не очертаем общите насоки за економиката, тогава просто като че ли светът се обръща и Съжалявам, а непременно трябваше да кажа това и е, със сигурност е, вие може би ще предадете моето послание. Благодаря. Благодаря, искам да ви подкрепя. Господин Лудвиксон иска да се изкаже. Благодаря за думата, господин председателю. В началото искам да благодаря на Ханс Петер Мартин за конструктивното и интересно предложение за доклад. Макар, че не споделям неговото виждане по всички точки, доклада му е добра отправна точка. Виждам, че Мартин е много амбициозен по отношение на цялостните цели за заетостта. Тези 80%, за които се говори, би трябвало да са реалистични. Не смятам, че е реалистично да се намалява бедността с 20%. Трябва да се обсъдят тези цели. Важно е да се определят а, цялостни цели, но те трябва да са практични и да отразяват действителността. Работата с нереалистични цели може да е проблематична и си мисля, че трябва да говорим за реалистичността. Сега, пет коментара. Първо, много е важно да се намери правилния баланс, баланс по отношение на изходната стратегия, стратегията за изхода има необходимост да се консолидират обществените финанси, но от друга страна не би трябвало да се премахват мерките за стимулиране твърде рано. Ако го направим, има риск да не се възстановим и да спрем възстановяването. Това е нещо, което трябва да избегнем. На второ място смятам, че трябва да се постави още по-ясен фокус върху равнопоставеността. Мъжете и жените трябва да имат същото ниво на заетост. За да стане това реалност, трябва да има повече опити да се гарантира на жената същата възможност на трудовия пазар, както на мъжа. На трето място, централен въпрос. Структурните реформи в държавите членки трябва да бъдат изградени по такъв начин, че растежа да бъде а, основан на заетостта. В реалната економика трябва да се създадат голям брой работни места. Ако не поставим фокус върху заетостта и създаването на работни места, възстановяването ще бъде засегнато в дългосрочен план. Освен това е много важно да се отрази важната роля на страните на трудовия пазар. Политиката по заетост на държавите членки може да стане успешна само ако участниците на трудовия пазар се ангажират активно с оформянето и провеждането на политиките. Един важен фактор е напълно да се уважава правото на партньорите чрез колективни споразумения да определят възнагражденията и условията на труд. Възможността за действие на партньорите на трудовия пазар ще е, е полезна за самия пазар и за обществото като цяло. На пето място, когато обсъждаме обществените финанси, не трябва да забравяме, че инвестициите в е, социалната равнопоставеност е, и в заетостта водят до по-добър бюджет за държавите членки, тъй като когато се намали безработицата, се намаляват разходите за социална издръжка, за социални плащания, така че в крайна сметка това е полезно. В заключение смятам, че има положителни елементи в становището. То е, представлява добра основа за бъдещата работа. Благодаря. Благодаря, господин Лудвиксън. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Поздравления за това, че толкова добре ръководите заседанието и спазвате много точно графика. Искам да благодаря на господин Мартин за това, че подготви това становище. За да осигурим конкурентоспособността на Европейския съюз, ние трябва да подпомогнем за динамична предприемаческа култура и среда, в която да процъфтява самонаетостта, свободна и лоялна търговия, добра конкуренция, за да имаме добри условия за малките предприятия. Малките предприятия са онези, които създават по-голямата част от работните места, така че започването на малък бизнес трябва да бъде по-лесно и по-ефтино и по-бързо. Европейския съюз трябва да допусне повече гъвкавост в заплащането и трудовия пазар и именно закостенялостта при заплащането води до намаляването на броя на работните места. В в Европейския съюз се казва, че трябва да се защитават работниците. Това е похвално. Ако обаче наемането на хората става все по-скъпо, разходите за работна ръка се повишават и се наемат по-малко хора. Повишаването на уменията и квалификацията на работниците е задължително за насърчаване на конкурентоспособността. Нашите студенти трябва да учат информационни технологии, инженерни науки, за да повишим конкурентоспособността си. Образователните програми трябва да се усъвършенстват. Трябва партньорство между университетите и бизнеса. Ефективни са е, схеми за чиракуване и стажове и трябва да се инвестира в обучението. Държавите членки също така трябва да се, да се занимаят с демографските проблеми, по-възрастните работещи трябва да останат на работа по-дълго, задължителната пенсионна възраст трябва да се премахне, за да могат всички да работят колкото искат. Съгласни сме с господин Мартин, че трябва да се насърчава ученето през целия живот, за да се нама... компенсира намаляването на броя на всички работещи. Има ние сме съгласни с господин Мартин по много въпроси, като намаляване бюрокрацията, насърчаване на предприемачеството и ученето през целия живот. Не сме съгласни с това, че трябва да се определя твърде много показатели, особено тогава, когато те не са предмет на оценка на въздействието. Не бива да контролираме твърде много рискове. Ако разходите са високи, не знаем каква ще е цената разчитам на ползотворно сътрудничество с господин Мартин и другите докладчици в Сянка. Благодаря, господин Фокс. Ако господин Мартин има думата за заключение. Благодаря. Господин председател, аз Мога само да се съглася изцяло по този въпрос. Смятам, че наистина е жалко тази комисия и Европейският парламент е, не полагат повече грижи за макроекономическите инструменти, не изпращат по ясни сигнали. Аз е, не искам да бъда в е, случая духовникът, свещеникът, който у онези, които по-малко ходят на църква. Искам да благодаря за вашите изказвания. Мога да се съглася с по-голямата част от тях. Винаги обаче на практика възниква въпросът и тук искам да посоча американците. Те казаха в началото на 60-те години ще отидем на Луната и го направиха. Честно казано, аз също желая по-малко цели, обаче да бъдат изпълнени с успех и да бъдат конкретни. И това, за което моля тук е, и което искам да разпространя като убеждение е, че е, ние не трябва да начертаваме много амбициозни цели, но цели, които да могат след това да бъдат подложени на оценка. Аз смятам, че не ни е необходима толкова бюрокрация, за да проверяваме изпълнението на тези цели. Обаче 6% е, от брутния вътрешен продукт, това са данни на ИСР. Благодаря ви още веднъж е, и е, пожелавам приятни празници на всички германци, австрийци, които вече, между другото, си тръгнаха. Благодаря. Само няколко дати. 8 юни, съвсем скоро е крайен срок за измененията. След това разглеждането на измененията ще стане на 21 юни. Гласуването в нашата комисия е на 22, във водещата комисия на 4 юли и в пленарна сесия в началото на септември. Ще се срещнем в Страсбург в понеделник на 14 в 7 вечерта и след това в Брюкса в понеделник на 21 след обед и е, във вторник на 22 целия ден. Благодаря, приятна вечер.